Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Мога ли да ви помоля да вземете местата си? Откривам днешното заседание на Комисията по регионално развитие. Благодаря ви, че сте тук толкова рано сутринта. Готови сме за гласуването. Имаме кворум в залата, така че може да започнем с гласуването. Първата точка за гласуване е докладът относно специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки засегнати от природни бедствия. След размяната на мнения на извънредното ли заседание на 16 февруари, членовете на комисията Речи решиха да изберат от последният пред процедура с изменение по, съгласно член 50 или нея 2 от правника за дейността на парламента. След консултации с докладчика и докладчите в Сянка, председателят на комисията излезе с проект от доклад, като целта е да се опрости системата за съфинансиране на равнище до 100% от размера на щетите, като обаче се дава възможност не повече 5% от средствата по предвидени за съответната държава членка в рамките на Европейския фонд за регионално развитие могат да бъдат използвани за периода за периода 2014-2016 година. Крайният срок за внасяне на възражение от най-малко 10% от членовете на комисията беше 17 марта и не бяха изпратени възражения до председателя или до секретарята преди изтичането на крайния срок. Ето защо доклада се смята за одобрен. Ето защо предлагам комисията да из... одобри процедурата за одобряване в пленарна зала с цел започване на тристранни преговори, като доклада съдържа само една а, предложение за изменение на ма, доклада представен от Европейската комисия, като а, екипът за воден на преговор се състои от мен като докладчик, докладчица в сянка. Може ли да одобрим това предложение с електронно гласуване? Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. По този начин решението се одобравя с мнозинство. This is unique. Thank you. Thank you very much. This is, this is... Много ви благодаря. Това беше първото гласуване за днес. Продължаваме с гласуване по доклада по собствена инициатива на господин Новаков целесообразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа, постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмезните средства в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз. Знаете предисторията на доклада. Имаше разисквания. Господин Новаков, искате ли да кажете нещо? Не. Благодаря ви. В такъв случай преминаваме незабавно към самото гласуване. Започваме с изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се,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 Изменение 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11. Приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка. Предложение се бюджети номер 9, моля гласувайте електронно. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Предложение на комисията по бюджети номер 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Проверка на изменение 157. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре, проверка на изменение 171 електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 172 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Измени, изменение 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на комисията по и номер 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на комисията по и номер 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение Агри А за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение Агри Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри С за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Ф за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Г за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Хаш за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри И за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 13 или 12. Агри 13 за, толкова съм много, за, Агри 13 Продължаваме. Имаме едно посхадателство, заради което не може да гласуваме амблок. АК-13 е, отхвърля се. АК-14 за, против, въздържали се, отхвърля се. АК-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. АК-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. АК-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. АК-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме докладът с измененията. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравление, господин Ваков. And we continue now. Thank you. И така, продължаваме с следващия доклад становище. Докладчик е госпожа Бресо. Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Е, госпожа Бресо отсъства. Пристъпваме направо към гласуването. Започваме с изменение 11 За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърли се. Сега пристъпваме към устните изменения. Изменение 81. Е, има ли някой против устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме по 81 изменение с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към изменение 83-то с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. 83-то изменение с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компро... Е, изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 5 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 147 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 149 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Нека проверим, защото не съм сигурна. 14-то изменение. 14-то. Електронно гласуване по 14-то изменение. Начало на гласуването. Да, да. Начало на гласуването. Край на гласуването. И се приема. И така, 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16-то изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. 17-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към 21-во изменение с устно изменение. Е, някой против устното изменение? Няма. В такъв случай гласуваме 21-во изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 22 е, отпада. съображение 6 с устното изменение, някой против устното изменение, 6 е, съображение с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 46 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега Пристъпваме към 59-то изменение с устно изменение. Някой против устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме 59-то изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 60-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. 66-то изменение, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. И се приема. Извинете. Не исках просто да се убедя. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към устно изменение по точка по съображение 21. Някой против. В такъв случай 21 съображение с устното изменение за против въздържали се. <clears throat> Приема се. И така пристъпваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Е, становището се приема. Благодаря ви. The next, the next uh, vote. И така, Следващото гласуване ще бъде по оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 с оглед на междинната и оценка и предложението за деветата рамкова програма. Господин Милтенбьорг е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Не, благодаря ви. В такъв случай пристъпваме веднага към гласуване. Започваме с компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 74-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пристъпваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Становището се приема. Поздравления, господин Милтен Бьорк. И така, продължаваме. Продължаваме с гласуването свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването, европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от неговото поколение. Господин Луър е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Да, заповядайте. Е, е, по, по принцип е, обикновено си отстъпвам реда, но сега реших лично аз да се изкажа, защото смятам, че този доклад е много важно и, и бих искал да е, благодаря на колегите за тяхното сътрудничество, защото имаше много допустими компромиси, които се постигнаха. Благодаря ви много. В такъв случай пристъпваме към компромис номер едно. Кой е за? Е, против? Въздържали се е, и се приема. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За,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 Становището се приема. Поздравление, господин Луър. And, uh, our last vote. Последно гласуване за днес. по становището, по което госпожа Дамато е докладчик, насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Искате ли да кажете нещо, госпожо Дамато? Не. Добре, в такъв случай пристъпваме с гласуването на компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 58 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 68-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис, 11 е, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. И така, пристъпваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, госпожо Демато, поздравления. Благодаря ви. И така, е, с тази точка е, приключваме гласуването. Благодаря ви. Благодаря ви, свършихме чудесна работа. Е, следващата точка от дневния ред на заседанието на Комисията по регионално развитие. Ако обичате тишина. Ако някой напуска залата, моля да го направи тихо. Ако е възможно. Не, добре. Явно не е възможно. Okay, we continue. И така, и така, продължаваме с, с съображение по проекто доклада на госпожа Вестфал с интересно заглавие. Градивните елементи на политиката на сближаване на Европейския съюз след 2020 година. В края на миналата година в нашата комисия взехме решение да разработим е, доклад по собствена инициатива по е, политиката на сближаване на Европейския съюз след 2020 година и по най-интегративни елементи. Назначихме госпожа Вестфал като докладчик. Целта е да се представи първата позиция на Европейския парламент върху основните елементи на модернизиране на политиката по сближаване след 2020 година с е, оглед на графика за сближаване, разработен през юни 2017 година. Имахме уркшопа по бъдещето на тази политика. Говорихме с, с департамент номер едно по политиката по време на заседанието през януари. Възнамеряваме да гласуваме в комисията Реги през май на извънредно заседание. Аз предложих срока за измененията 30 март. Дали ще има достатъчно време за заседанията на докладчиците в Сянка? Крайният срок за представяне на изменения е 30 март. Това е моето предложение. Сега давам думата на госпожа Вествал, която да ни запознае с проекто доклада. Си имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Гласуванията приключиха, така че сега може да преминем към една много интересна работа, която има интересно заглавие. Става дума за дискусията относно бъдещето на регионалната политика. Това е един дебат, който едва сега започва. Какви подобрения трябва да се внесат на тази политика? Вчера между нас беше заместник председател на комисията господин Катайнен и казах с така критично за какво става дума. След 2020 година дали ще има все още регионална политика на Европейския съюз? А от една страна, ако погледнете сценария в Бялата книга на господин Юнкер, започвам да имам съмнение относно бъдещето на регионалната политика. След това, ако четете интервю на комисария Ерова, още по се засилват моите съмнения, защото тя съвсем каза, че, каза, че не знае колко пари ще бъдат на разположение за регионалната политика след тази година. Дори се пита дали ще има изобщо такава политика. Така че трябва да внимаваме регионалната политика да не изчезне. Става дума за един важен инструмент за солидарност, който инструмент е особен и насърчава растежа и заетостта и прави Европа видима пред гражданите. На терена, на място. Не може да пипнем тази политика на практика. Моя проект за доклад а, казва съвсем ясно, че имаме нужда от а, а, силна политика, кохезионна политика. Някои неща не трябва да се променят, разбира се, но други трябва да се подобрят най-напред искам да ви кажа какво може да остане непроменено. Мисля, че финансово в принос достатъчен ще бъде добре. Не може да трябва да имаме повече пари, а не по-малко, за да им поемем повече задачи. Освен това, смятам, че общата структура на регионалната политика има своя смисъл и трябва да бъде запазена. С други думи, за бъдеще, подчертавам го, всичките региони трябва да бъдат подкрепени и трябва да се ползват от тези е, промоционни дейности. Е, някои региони ще имат нужда от е, повече подкреп, отколкото други. Това го знаем от е, миналото. И смятам, че броя на теми, които се разглеждат, е добър. Трябва да насърчаваме проектите с новаторски характер, които произвеждат заетост, които опазват околната среда. Драги колеги, какво трябва да се подобри? Мисля за три неща основно. Най-напред не е тайна упростяването. Това е един въпрос, който е, давна ни занимава. Получаваме изключително много оплаквания, в които се казва, че има твърде много бюрокрация. Разбира се, трябва да се упростят нещата. Трябва да се избягва един порочен кръг, молителите е, е, го казват. Има нови правила, които позволяват да се избегнат е, грешки, но някои правила всъщност създават несигурност и се получават нови грешки. Сега, защо, трябва, защо не трябва да поемем по друг нетрадиционен път? Човек, който е работил години без да е сбъркал, или поне да е допуснал сериозни грешки, може би, трябва да бъде контролиран по не толкова строго. Освен това, за опростяването трябва да се внимава, да има общи правила за всички фондове. Това нещо, което искаме отдавна, и това би позволило да се улесни работата на терена. От разговорите, които имах, разбрах, че хармонизиране на помощите, на правилата за помощите, би била много полезна и аз бих предложил да се създаде база данни и съответни интерфейс в интернет, които позволяват на общините да бъдат държани в течение. Второ, гъвкавостта. Мисля, че е добре да има тематична концентрация, но също времено нашите общини, нашите региони трябва да бъдат в състояние да реагират на непредвидени обстоятелства, както кризата с беженците, един пример, който непрекъснато се цитира, но също така и технологическия прогрес. В някои региони на на които трябва общините да реагират. И в този смисъл предлагам да се вземат част от да се създаде резерв на базата на фондовете и след 4-5 години ще видим какво се е променило и какво изисква актуализации за действане на общините и регионите. има и резервен фонд, за да го направим. А освен това ще е добре оперативните програми да бъдат прилагани по по-прост начин. На трето място, считам, че принципът на партньорство, за който се борихме с ногти и зъби, трябва да бъде запазен – в някои региони този принцип работи много добре, в други не толкова, в пък някои региони изобщо не работи, така че аз мога да си представя, че за да се запази този принцип, ние трябва да определим точно нещата. Освен това, още някои неща. Няма да се изненадате, ако аз поискам резултатите от е, програмата за градовете да бъде включена в кохезионната политика. Освен това трябва да има по-добра видимост към структурните фондове. Ще има също и доклад на тази тема. Това е причината, поради която няма да се спирам подробно на този въпрос. Финансовите е, инструменти могат да бъдат също допълнителни, допълващи към е, регионалната политика – а що се отнася до политическите области, дори и все още да няма наследник на стратегията 2020, структурните фондове трябва да осигурят създаването на нова заетост, на растеж и да се борим срещу климатичните промени. Скъпи колеги, с заключение искам да кажа няколко думи за процедурата. Този доклад трябва да бъде готов към средата на юни, в момента, в който ще се състои форума за, за сближаването на Европейската комисия. Затова в, ще гласуваме през май в нашата комисия и аз разчитам на сътрудничество с докладчиците в Сянка. И е, взех някои формулировки от член 16 от доклада на господин Листер Рой Всичките групи се съгласиха да го направя. Но там, където може да има несъгласие, надявам се да успеем да се споразумеем и да не размиваме всичко с поток от промени и изменения. Всъщност, трябва да знаем, че тази битка ще бъде следната бъдещето на регионалната политика и на кохезионната политика. Тези политики трябва да бъдат запазени, да бъдат гъвкави, да бъдат обърнати към бъдещето и да имат добавена стойност на европейско равнище. Моята цел е да представя една цел, която да е проста, кратка, ясна, и това е което ще видите в моя доклад, за да може в парламента всички да се борим за постигането на тези цели. Благодаря ви, започваме разискването, за което в сянка. Господин Хетман е първият. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо председател, дами и господа, не напред бих искал да благодаря на докладчика за нейния доклад. Той наистина е едно прекрасно четиво. И мога да се съглася с по-голямата част от съдържанието му. Разбира се, имам и някои коментари, но в началото на съвместната ни работа ми се струва, че имаме много стабилна основа за постигане на консенсус. Имам обаче един коментар, един привателен коментар – Натъжаваме факта, че когато обсъждаме политиката на сближаване за след 2020 година, отново трябва да повтаряме, че това е най-важната политика в Европейския съюз, че трябва да бъде запазена и продължена. Смятам, че ако политиката на сближаване изобщо се поставя под въпроса, това е много сериозна грешка в Европейския съюз. Често говорим за насърчаване на политиката на сближаване, Искаме тя да стане по-видима. Удивяваме се, че гражданите ни не са достатъчно добре осведомени за резултатите, които се постигат в рамките на тази политика. Но се питам как очаквате от е, гражданите да се радват от тази политика, ако ние самите във вътрешните си разисквания я поставям под въпрос. Струва ми се, че ние трябва да се убедим сами че това наистина е най-важната политика, която се води към момента в Европейския съюз. Не се съмнявам, че, както не се съмнява и докладчика, че трябва да предоставим нужните средства на тази политика след 2020 година. Брексит не може да се превърне в оправдание за намаляване на бюджета никакви мерки за строги економии не бива да се превръщат в оправдание или извинение за намаляване на средствата за политиката за сближаване. Ако целта ни е тази политика да насърчава развитието на Европа и да подобри имиджът ни в очите на нашите граждани, трябва да обединим усилията си и да извършим редица промени. Ако успеем да ги извършим успешно, вече няма да има нужда непрестанно да рекламираме политиката на сближаване. На първо място, всички сме наясно, че имаме нужда от опростяване. Докладчика също го спомена. Бенефициентите на политиката на сближаване са затруднени непрестанно от безкрайните бюрократични процедури, през които трябва да преминем, за да достигнат до финансирането. Така че съм съгласен с докладчика. Имаме нужда от повече доверие спрямо бенефициарите то на всяко равнище. Мечтата ми е всички онежи служители, които създават правилата и условията в политиката на сближаване, поне веднъж да се озоват от другата страна на маста за преговори. Тоест, нека да се опитате да излязат с някакъв а, проект, а, да го предложат, а, да, го, да изпълнят проекта, след което да се подложат на надлежният контрол. Не съм убеден, че ако се подложат на всичко това, биха продължили да изготвят същите правила. На второ място нуждаем се от полезни взаимодействия между всички програми и Хоризонта 2020, фонда EFSI. И ако има истинско полезно взаимодействие, в такъв случай и резултатите от политиката на сближаване ще бъдат по-видими. На трето място е гъвкавостта. Според мен се подразбира, че трябва добре да планираме как и за какво искаме да разходваме средствата си. Към момента промените на практика са такива, че имаме нужда от някаква гъвкавост. В противен случай действителността просто ще ни изправи. Ето защо имаме нужда от гъвкавост, за да можем да се справим с непредвидените обстоятелства. Четвъртата основна точка е партньорството. Няма да се спирам на нея, защото докладчикът я представи много добре. Партньорството трябва да бъде засилено. На пето място безвъзмешните средства. Разбира се, те трябва да бъдат а, запазени. А, другите предвидени средства би следвало да допълнят безвъзместно предоставените средства. Разбира се, може да обсъждаме възможностите за въвеждане на смесена система, която да предвижда и безвъзмезни средства и същите си проекти да има и някаква форма на кредитиране, например. В а, някои случаи, когато бенефициентът е изпълнил успешно даден проект, могат да бъдат отменени лихвите по кредита или част от самия кредит може да бъде опростен. Това ще бъде и прекрасна, прекрасен стимул други бенефициенти също толкова успешно да изпълняват проектите си. По този начин ми се струва, че ще имаме все повече бенефициари, които да изпълняват е, успешни проекти чрез този подход. Но според мен, за да бъдат успешни всички тези мерки, за мен най-важното е, че трябва да предвидим промени, които да не довъртят до безкрайно обсъждане, до безкрайно предоговаряне, защо бюджет е в този вид, защо се стига до тези забавяния и т.н. нататък. Трябва да се справим с проблема с забавянията. Трябва всички програми да започнат да работят своевременно, но за целта трябва ние да си свършим работата. Ние всичко да изчистим на време може да ви прозвучи като провокация, но ми се струва, че е крайно време да покажем не само резултатите, които постига политиката на сближаване, но да покажем на нашите граждани и каква как и би, би изглеждало живота им, как би изглеждало действителността около тях, ако нямаха възможността да се възползват политиката на сближаване. Нека да им покажем как ще изглеждат общности, как ще изглеждат общините и регионите без помощта на политиката на сближаване. По този начин те ще осъзнаят, че без всички тези десетки хиляди проекти ще има значително по-малко работни места, по-малко пътища и като цяло качеството на живот няма да бъде толкова високо. Благодаря ви, господин Пореба има думата като докладчик в сянка. Благодаря ви, госпожо председател. дами и господа, след чутото от а, докладчика и колегата току-що, само мисля, че те вече казаха всичко, което аз исках да кажа. Споменаха всички препоръки, които аз исках да направя. Напълно съм съгласен и с докладчика, и с колегата, изказал се преди мен. Разбира се, политиката на сближаване трябва да бъде продължена. Не бива да има никакви съмнения по въпроса. Нуждаем се от опростяване, нуждаем се, разбира се, и от гъвкавост. Ще си позволя да, да подчертая нещо, което каза и господин Хетман. Един въпрос, който е много важен за мен и за нашата политическа група ЕКР. Става дума за полезните взаимодействия между ЕФСИ и структурните фондове. Смятам, че трябва да работим в тази насока. И следва да се подчертае нуждата от полезни взаимодействия в доклада. Разбира се, ще внесем изменения в тази насока. Ще подчертаем нуждата от продължаване и засилване на политиката на сближаване за бъдеще. Няма да повтарям всички доводи, изложени вече от докладчика или от колегата от НБ. Нашата политическа група ще работи дух на сътрудничество по доклада и се надявам всички да сме доволни от крайния резултат в края на процеса. Благодаря ви. Думата има господин Ван Нилтенборг. Благодаря госпожо председател. Преди да започнем да си играем с градимите елементи за изграждане на политиката за сближаване след 2020 година, може би не след е да се споразумеем по основите. Какъв ще бъде подходът ни? Ще се борим цялата сграда на политиката на сближаване и да започнем да изграждаме от начало или сме се за, сме пред, ще подпочетем по-скоро козметичен ремонт. Докладчика изпира вторият вариант и аз съм съгласен с нея. Трябва да се запази общата рамка на продължаване след 2020 година. И все това обаче трябва да се подобрят някои елементи в тази обща рамка. Например, по отношение на аудитирането и на контрола, подкрепим предложението на докладчика. Имаме нужда от един система за контрол и единна система за сигнали за аудитиране за всички структурни инвестиционни фондове. Също така подкрепям и предложенията за увеличаване на гъвкавостта, заложени в регламент за разположимите разпоредби от Европейската комисия. Имаме нужда от специфични мерки за справяне с предизвикателство, което представлява миграционната криза. Ето защо съм съгласна с госпожа Вестфал, че имаме нужда от един по-различен подход за политиката на наближаване след 2020 година. При все това, по отношение на гъвкавостта, имам няколко въпроса по, един важен част, по една важна част от доклада. Става дума за идеята, че трябва да има резерв за непредварителни обстоятелства и улесняване на възможността за препрограмиране. Знаете, че препрограмирането би следвало да се извършва само при извънредни обстоятелства и с съответните надлежно равновесие. Препрограмирането може да постави под въпрос многогодишните инвестиционни програми. Ето защо се питам, при какви точно обстоятелства резервът, който вие предлагате, ще може да се използва. Предполагам, че все пак трябва да има връзка с а, тематичните цели, но можете ли да ми обясните какво ще се случи, ако регионите в крайна сметка не са използвали средствата от а, този резерв? Какво ще се случи с тях? Друг елемент, по който не съм съгласен с докладчика, е свързан с макроекономическата условност. Аз съм голям привърженик на макроекономическите условия, защото те засилват а, стимулите за надежна бюджетна политика. Също така се противопоставям на териториалното измерение в европейския семестър. Ако искате добро економическо управление и по-добра политическа координация на економическите политики между държавите членки, то би трябвало да обърне внимание и на европейския семестър. Той засяга по-масштабните макроекономически политики на държавите членки. А ако тук се въведе териториален елемент, е, цялостният принцип на съгласуваност в рамките на европейския семестър ще загуби своята надежност и подотчетност. Друг елемент, сложен в доклада, е, е свързан с демографските предизвикателства и справянето с тях. Това е истинско предизвикателство и европейски структурни инвестиционни фондове следвало да изиграят в роля в продоляването ми. Но това не може да се случи само с европейски средства. Смятам, че в регионите засегнати най-много от демократичните криза трябва да се използват много разумно структурните фондове. Така, например, в регионите заплашени от изтичане на мозъци трябва да се, да се инвестират средствата в малките средни предприятия, за да се увеличат работните места и да бъдат насъщени хората да не напускат регионите. И последният ми въпрос е свързан с регионалното сътрудничество на паневропейско равнище. Към момента регионите, които си съсред си сътрудничат, например, в рамките на инициативата ФЕН, не могат да финансират средствата си в по някои от програмите. Към момента те могат само да обменят информация на трансгранично равнище. Ето защо смятам, че за да засилим сътрудничеството трябва да увеличим и бюджета за европейското териториално сътрудничество и може би да подобрим възможностите в рамките на настоящата програма Интер Европа за увеличаване на средствата за регионите. Благодаря на докладчика за нейният доклад и се надявам, че заедно с докладчите в Сянка ще можем да превърнем този проект доклад в един още по-амбициозен проект. В крайна сметка се нуждаем от нужните амбиции за да продължим политиката на сближаване и след 2020 година. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Госпожо Дамато, вие сте следващия докладчик Сянка. Благодаря, госпожо. Благодаря на колегата Весел за този проект по политиката за сближаване най-малко нашата комисия трябва да започнем да дадем една посока към по-важните политически избори. Най-напред искам да подчертая, че самите принципи на договора, солидарността, економическото и социално-териториално сближаване трябва да останат. Това трябва да остане така както е. Трябва да се въведат и политически конкретни дейности, т.е. да не се пропуска, пропуска допускат доверието между... Не трябва да се създава доверието между гражданите и Европейския съюз. Този момент е много важен и изисква, а, тази, изисква да работим. А, от, да примерим от много ентусиазирани а, дискурси след няколко дни в а, Рим. След това трябва да се гласува в пленарното новите регламенти проекта на колегата има много положителни неща. Ние сме съгласни с неговата позиция. Ние сме по-скоро против макроекономическите елементи, връзката между политиката и някои изказвания. И за този фамозен член 23 трябва да намерим някаква адекватна формулировка. Е, и за да може да не, това да не бъде напълно изменено чрез измененията. И ако комисията режи е тази, която трябва да даде ясен смисъл и ясно послание в рамките на всичко това. И се изисква, например, от, е, в параграф 7 от комисията да представи известно упростяване на програмирането, за да може да се държи сметка за фондовете и да може да се държи сметка за непредвидите обстоятелства. За регионите могат да се позволя това, което стана това лято, тази есен, с предвиждането на една по-гъвкава, по-гъвкава програмиране, в, за да се отговори на изискванията на различните региони. И а, е, програм, оперативните програми трябва да бъдат в е, полза на всичко това. Що се отнася до показателите и разпределението на фондовете в е, точка 15, ние сме методологията за Социалната, е, социалната методология се базира на три е, стълба. Никоя методика не е съвършена, но трябва да държи сметка за това да се измерват с по-добри критерии, по-добри показатели способността на едно общество да удовлетвори исканията на гражданите, качеството на достъпа до услугите, е, здравните услуги по-специално. Тоест да се и това е изключително важно и трябва да се помисли по този въпрос. По принцип оценявам и това, което пише за финансовите инструменти. Ние си десетина пъти говорихме за ЕФСИ, за недостатъчната прозрачност и омнибус, опасността да се премине към Greenlight и прехвърлянето на, нови, на фондовете към новия план на Юнкер. Но Искам да кажа съвсем ясно, ако приемем този вид а, а, синергия, а, както за съжаление беше прият плана за а, структурните реформи на Домбровски, нашата кохезионна политика ще бъде ще загубена. Защо, защото ние ще променим в същество. Дори политик, кохезионната политика не трябва да бъде с, не трябва да бъде един инструмент за промяна на каквито и да са други политики. Това е нещо, което е съсредоточено върху регионалните дейности, трябва да се видят какви са проектите, които се финансират чрез структурните фондове в рамките на пакса за стабилност и растеж. Гражданите, властите, местните власти очакват а, това послание за периода след 2020 и се надявам, че тези идеи могат да се наложат чрез изменение и се надяваме, че това ще бъде взето под внимание в тази комисия, за което благодаря. For... Председателката, благодаря. Още трима човека са се включили в списъка за, за изказвания. Господин Ва... Това са имената на желаящите да вземат отношение по доклада. Добре. Добре, е, ще включа всички тези имена в списъка. Е, продължаваме с господин Ледич. Имате думата. Госпожа Ледич. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за всички изложения. Радвам се, че всички е, се съгласяваме, че политиката по сближаване е основна политика, изключително важна за бъдещето на Европейския съюз. Искаме Европейския съюз да стане глобален лидер, да стане все по-силен, но винаги трябва да имаме предвид, че Европейския съюз е толкова силен, колкото е силен най-слабата държавна членка на съюза. Ето защо политиката по сближаване е много важна. Това е въпрос на солидарност, инвестиции, економически растеж, създаване на работни места, е, интелигентен и приобщаващ економически растеж. Искам обаче да подчертая, че позицията по политиката по сближаване далеч не е най-лесната. Това е политика, която трябва да бъде силно координирана е, хоризонтално е, на, държа, на ниво държава членка и на ниво Европейския съюз. Мисля, че винаги има проблем с е, правилната координация на политиката по сближаване. В някакъв смисъл, дори в държавите членки, но също така и на ниво Европейска комисия, като че ли това са отделни думи и отделни политики но а, трябва да има много по-силна връзка с всичко. Това е въпрос на заетост, на пазарна труда, бизнес среда, транспорт, образование, е, научно-развойна дейност и прочие. В Европейската комисия в много случаи виждаме, че различните генерални дирекции не се координират достатъчно добре помежду си, не се е, координират и съответно с е, ръководителите на е, регионалната политика. В самите държави членки министерствата, които отговарят за прилагането на регионалната политика и политиката по сближаване, като че ли са отделени едно от друго. Това са паралелни светове спрямо всички останали министерства. Така че липсата на координация <clears throat> води до слабо прилагане и слаби резултати на политиката по сближаване и съответно е, забавя прилагането. Така че трябва да се намери начин да работим съвместно. Политиката по сближаване означава да работим съвместно и да се координираме. Ако това не стане, това е политика по седерността, ако не осъществим това, е, няма е, правилни резултати и не се прилага политиката по сближаване. Трябва да се търсят е, решения за по-добра координация. Говоря за хоризонталната координация – а при вертикалната координация е, тази политика става още по-сложна. Трябва да се приобщят регионите, местните власти, научните работници, предприемачите, младите хора, изобщо е, всички представители на обществото трябва да бъдат включени и е, трябва е, те да участват в прилагането на тази политика по сближаване. В край на краищата те е, ръководят е, проектите и те осъществяват същинското прилагане на тази политика. Поради това аз мятам, че подобни послания трябва е, да бъдат подчертани още по-ясно в доклада. <clears throat> още нещо. Необходимостта е да работим успоредно през този период. През 2017 и 2018 година трябва да работим успоредно на ниво Европейски парламент и Европейска комисия, но и на ниво държава членка трябва да работим по прилагането до 2014 и 2020, как да ускорим прилагането, да го упростим, да разработваме капацитет и да подготвим местните изисквания но трябва да постигнем добро прилагане и резултат до 2020 година. Но едновременно с това сега незабавно е, трябва да работим върху регламентите и законодателството за бъдеще ние не можем да започнем да работим по оперативни програми за след 2020 година през 2019. Прекалено късно е. Това са полуките от предходния период. Трябва да работим успоредно по нови оперативни програми, като е, започнем е, е, за подготовката на 2020 та незабавно, дори 2021. Господин Нилсън поиска думата. Благодаря. Първо, Бих искал да кажа, че докладът, който беше подготвен, ще ни служи за стабилна основа, ще ни даде възможност да обсъдим темата. Мисля, че по този начин е, получаваме една обща основа, е, за да можем да обсъдим доклада и той да стане още по-качествен. Е, по принцип докладът е много добър. Искам да споделя с вас три неща. Първо, упростяването. Е, безспорно е, че нещата трябва да бъдат упростени. Ние искаме комисията да го направи. Виждаме, че тя вече работи по това упростяване. Но мисля, че е, трябва да е, се посочи още по-упростено каква е отговорността на държавите членки. В Швеция правихме анализи, защото имаше оплаквания от прекалено тежката бюрокрация. Е, и в крайна сметка се оказа, че това е, не е по вина на Европейската комисия, а е по вина на държавите членки, които изискват още по-тежка бюрокрация. Така че трябва да изискаме държавите членки да поемат отговорността по упростяването на административните задачи. И това трябва да се посочи още по-ясно в доклада. Второ, по финансовите инструменти. В е, всеки регион е необходима ефективна система за отпускане на кредити. Това е много важно за кредитите за самите предприятия, но също така и за кредити за големите проекти, по които работим. Ако в бюджета на Европейския съюз се предвидят финансови инструменти, в държавите членки също трябва да има съответни посредници. Същото се отнася и за регионите. Е, мисля, че е необходимо да се създадат институти за микрокредити, за малките предприятия, за кооперациите, особено в селските райони. Именно тук са необходими ефективни финансови инструменти. Това е значителна част е, от регионалния економически ръст. Не бива да забравяме това. И е, на трето място аз мисля, че трябва много ясно да заявим мнението си по допълняемостта между различните фондове. Много трудно съчетаваме регионални програми, програми за сълскостопанско развитие, които и да са регионите, дори е, на местно ниво е много важно да се съчетаят различните източници на финансиране. Мисля, че може да се направи нещо повече по това. С този проект доклад имаме чудесна работа и чудесна основа за работа. Председателя, господин Ван Нистелрой има думата. Thank you very much um, for the draft that we, we Благодаря. Благодаря ви за проекто доклада и за този обмен на мнения. Аз мисля, че ние се подготвихме за работа през последните две години и половина. Вече сме готови да работим по основните въпроси, по този високоскоростен доклад. Това е високоскоростен а, доклад. Отново ще го обсъдим на форума по сближаването през юни. Това е начина по който трябва да работим. Много се радвам, че докладчик е взел под внимание повече от точките, които вече бяха поставени на масата по-рано. Това, което казаха колегите от Европейската народна партия, е, е, е, е така. Още веднъж искам да ви напомня, че тук имаме документ Бъдещето на политиката по сближаване – е, трябва да се продължи тази политика. Госпожа Малетич каза, ако е, се спрем на сценариите в е, Бялата книга на Европейската комисия, стигаме до едно единствено заключение. Трябва ни нещо местно, регионално. Трябват ни местни и регионални партньорства по европейските проекти. Като слушах заместник председателя на Европейската комисия вчера, е, виждам, че е, всички сме в пилотната кабина. Е, но всъщност какво ни липсва? Ако има Европа на няколко скорости, но ако дадете на гражданите или на предприемачите или на е, регионите училища, е, перспективата за участие в проекти е единствения начин е да се даде възможност всеки да работи. Е, това не е Европейски съюз, когато победителя печели всичко. Целта на нашата политика е сближаване. Това не е средство, а е цел – е, добре, политически заявяваме, ние работим по цели. Имаме и економическа политика, политика по економическите въпроси, финансова политика, но това е банкова политиката. И хората казват, е, банките печелят. Банките печелят. Е, нещо липсва. Нещо липсва между хората в пилотската кабина и хората на терен, хората на място – има огромна разлика е, между е, част от Европейския съюз, която се обезлюдява. Колко млади хора са отишли да работят в е, Германия или в Нидерландия? Трябва да не забравяме това. Каква е целта? Който економически расте получава най-доброто? Младите хора, човешките ресурси, а вижте населението на Испания. Каква е альтернативата? Альтернативата е да вземете предвид възможностите по регионалната политика, най-широко формулирована, но и втория стълб с костопанските фондове по ОСП. Трябва да има един и същи натиск върху две – Е, да има допълнителни фондове за създаване на нови намерения по, по туризма, по енергетиката, по всичко, което реално е хоризонтално. По никакъв начин дискусията ни трябва да се сведе до ниво пилотска кабина. Е, е, защото това с колелетата на колата. Колата е чудесна, но трябват колелета. Така трябва да обясняваме на хората. Трябва да не повтаряме само едни и същи комуникационни клишета. Е, ние работим усърдно е, в нашата комисия по е, регионално развитие, но трябва да отидем до пилотите. Внимавайте, внимавайте на къде отивате, забравяйте действителността. Гражданите през този уикенд, последния уикенд в Ахен, в Германия, в Франкфурт и предишния уикенд в Берлин, млади хора, хора на всякакви възрасти излизат на улицата и казват да, ние не искаме да се е, унищожава европейския проект, каквито и да са проблемите. Така че трябва да се използвам тази възможност. Това е и отговор на Бялата книга. Това никой не го каза. Това е отговор на Бялата книга. Е, трябва да намерим начин да ни видят хората и да ни чуят. Още нещо. Е, по макроекономическите условия, съгласен съм с това, което се каза. Вие не можете да си заврете главата в пясъка и да казвате ще харчим. Трябва да има правилни условия и координация с финансовото управление и споразумения. Мисля, че трябва да се обсъди това. Това не е написано от докладчика. Може би трябва да намерим начин не е просто е, да имаме една крайна снимка, а да се опитаме да видим какво можем да направим на практика. Не говоря само за Испания и Португалия и Гърция. Е, трябва много сериозно, много сериозно да помислим по резерва. Представете си, че има 21 милиарда. Това до сега не е ставало в целия Европейски съюз. Обаче ние не го гледаме. Какво е това? ако в един момент е, ние изпаднем в опасност, ако нямаме собствени средства. Според мен, трябва да се каже какво можем да похарчим през 2018 година. Регионите, които имат добри резултати, които са готови, които вече са поели ангажимент по решаване на проблемите си. Защо да не ги възнаградим? Е, ако е, имахме резерв за постижения по-рано, е, трябва е, да възнаградим тези, които са постигнали добри резултати и на последно място ако говорим за синергии по принцип, е чудесно. Чудесно, разбира се, FC и така нататък. Е, по-системен методологически дебат. Много говорим за съдържанието, говорим за връзката между различните части, е, различния идентитет на регионите, разнообразието в Европейския съюз. Но специализацията е да се излезе от Европейския съюз, да се види тези, които отпускат без, безлихвени е, заеми. Вече се каза – Необходимо ни е ускорение. Ускорение дори в нашите обеми. Ускоряване на териториалното сътрудничество. Нека помислим. Е, е, те трябва да бъдат силни, действия, които са взаимосвързани помежду си, но трябва да се стимулира това от Европейската комисия. Можем да работим за такива програми, защото говорим за пилотни проекти. Те се формулират по 2020. Те са пример това са инициативи, при които регионите и промишлеността е подкрепена. Имаше и докладчик по този въпрос преди известно време. Има региони, дори в е, Швеция, България или Румъния, че има е, широки възможности за кръговата економика. И е, тези примери са ни необходими, за да за да налеем ново гориво в видимостта на нашите европейски проекти по сближаване. И както вече Милтенберг каза, беше отчетено развитието, постиндустриалното развитие. Преди известно говорихме за преструктуриране, след индустриалната ера, как да се пренасочат производство. Един колега разработи доклад, аз си спомням. Тук говорим за постиндустриалната ера. Тя е цифрова. Това, всички нещата са свързани помежду си. Интелигентните коли, примерно. Е, това са неща, които се правят на много места в Европейския съюз – можем незабавно да поискаме информация дали искате да работите е, в е, друга част на Европейския съюз. Така че е, инициативата, за която говори господин Милтенберг, е липса на същинска инвестиционна политика. При, при ЕФСИ няма висок риск, няма достатъчно средства по хоризонта 2020 и има нещо междинно. Когато правим пилотен проект, трябва да имаме предвид това. Или създаваме друг вид изменения, за да имаме конкретни идеи. Благодаря ви. Мис Малко. Благодаря ви, госпожо Смолкова. Имате думата. Chcela povedať, už povedala pani Miletič, takže skrátim svoju reč. Много ви благодаря, госпожо председател. Госпожа Малетич, вече кажа, едни от нещата, които ме вълнуват, бих искала ясно да бъде благодаря на госпожа докладчикът ни. Смятам, че това е един много подходящ момент да обсъдим този доклад, да обсъдим бъдещето на политиката на сближаване. Нещо, с които отдавна са членове на тази комисия, имахме възможността да разгледаме многогодишното развитие на процеса. Видяхме и как се развива програмния период от 7 години и е факт, че на всеки 7 години се налага да убеждаваме хората, че политик на сближаване е нещо хубаво и че трябва да се подпомагат хората, които попадат под прага. През 2013 година, когато обсъждахме текущата многодишна финансова рамка и я приехме, представители на 14 държави членки се срещнаха в Братислава. Мартин Шулц беше също сред нас и целта на тази среща беше да спасим политиката на сближаване. А сега отново слушаме същите доводи против политиката на сближаване. Някои от тези доводи може би не са напълно лишени от а, смисъл, но като се стигна до въпроса за 7 годишният период на многодишната финансова рамка, се питахме защо някои държави членки са освоили едва 3% от а, заделените за тях а, средства по политиката на сближаване. Причините, разбира се, в известна степен са на равнище на държавите членки, както каза и госпожа Малетич, но не можем да допуснем а, това ниско на, на освояване да доведе до преразпределение на средствата съгласно споредбите на омнибуса. Вчера разговарях а, с а, м, представител на комисията по бюджети и целта беше да, да ни уверят членовете на комисията по бюджети, че средствата ще останат за държавите членки. Добре, но как може да гарантираме, че тези средства ще продължават да бъдат насочени към най-бедните региони, там където има най-голяма нужда от тях. Почти невъзможно е да се докаже, че това ще се случи. Единственият начин да го сторим е да запазим политиката на сближаване. Ето защо бих искала да благодаря на докладчика, да и благодаря за всички направени да благодаря на всички колеги, направили коментари днес. И бих е, искал също така да помоля председателството на съвета да положи усилия и да включи в заключенията на съвета разпоредби с това как може да бъде запазена и засилена политиката на сближаване. Често чуваме твърдения за желание за постигане в тази насока, но нищо конкретно не се предлага. Много се надявам планът Юнкер да бъде успешен. Също ще разполагаме с достатъчно време и държавите членки с равнище на освояване на средствата по трудните фондове от 3% трябва да бъдат поставени на много сериозно разследване. Трябва да им зададем някои много остри въпроси сред тези държави членки и моята собствена държава. Време е да подадем сигнал и то това е работа на Европейската комисия. А, сред тях се включват и най-отдалечените региони. Бих искал и аз да Приветствам добре свършената работа по този доклад, който е изключително важен за нашата комисия и за темите, които ще разглеждаме по-късно. Подкрепям и споделям много от предложенията, за които говорите, що се отнася до упростяването, въпроса за финансовите инструменти или а, това, че политиката на сближаване трябва да е валида за всички региони, но искам да поставя ударението върху една част от доклада по специално точка 12, въпроса за пропорционалността и разграничаването. Знаем, че един от основния източник на затруднение, това е, че логиката на намеса на тази кохиджана политика се прилага по еднакъв начин, е, каквито и да са страните, регионите, е, парите, за които става дума или административните структури. Така че аз съм съгласен с това, което казвате за, по въпроса за разграничаването, което трябва да бъде основен в нашите разговори за бъдещата политика на сближаване. Това е, което исках да подчертая, но вашата, вашата работа е изключително интересна и ще бъде добра основа за нашите разговори по този въпрос. Благодаря. Господин Богович, имате думата. Благодаря най-напред на докладчика за отлично свършената от нея работа. Мисля, че тя обхваща всички ключови елементи. Крайно време е нашата комисия да вземе ясна позиция в защита на политиката на сближаване. Действително тя е един от основните градивни елементи на Европейския съюз, заедно с четирите свободи. Това е един от основните елементи, който характеризира самата европейска интеграция. И за това трябва да съблюдаваме за доброто изпълнение на тази политика. Основните принципи на политиката на сближаване трябва да бъдат запазени. Въз основа на тях трябва да разработим критерии, които да покажат правилната насока за развитие на отделните държави членки. Често се твърди, че тези критерии са пречки, но всъщност те са по-скоро указателни знаци на къде трябва да се движи развитието на държавите членки. За през програмният период 2007-2013 година политиката на сближаване съпътстваше политиката на разширяване на Европейския съюз. Сега през новия програмен период целите се промениха. Отбелязахме наличието на проблеми в държавите членки, особено по отношение на средствата от а, Хоризонт 2020. Едва 7% от средствата са разходвани. 95% от всички средства по Европейския фонд за инвестиции са освоени в те наречените стари държави членки. И казвам с други думи, очевидно има нужда от подобряване на капацитета в държавите членки за освояване на личните средства. Също така от ключово значение е е политиките да се задействат възможно най-бързо и също така възможно най-бързо държавите членки да бъдат ангажирани в изготвянето на програмите. По този начин те ще са наясно какво ги очаква, какво трябва да извършат, за да средствата и ще се преодолее проблема с ниското освояване на средства от ниво 3%. Също така би следвало да обърнем повече внимание на социалната политика в Европейския съюз. В тази област се сблъскваме с трудности в държавите членки, защото все още съществува сериозни разлики между градската и селската, между градската среда и селските райони. И към всичко това трябва да се добави и миграцията от по-малко развитите южни и източни държави членки Съюза към западните и северните. Трябва също така да се засили сближаването в рамките на самите държави членки. В противен случай само ще се засилват тези разлики. Външните, външното, напрежението, извинете, идващо от външната миграция в момента бележи обществения живот в Европейския съюз. Миналата седмица посетих Албания и ми се струва, че би трябвало да обърне повече внимание на помощта за развитие към държавите членки, които са подложени на най-силен натиск. Държавите членки, които са част от приятелите на сближаването, след които е моята страна Словения, ще получат значителни средства на глава от населението. В Западните Балкани се очаква средствата да не надхвърлят 300 до 700 хиляди евро за вещия програмен период. И разбира се, тези предвидени средства ще има своето въздействие върху политиката на сближаване върху социалната политика на Европейския съюз. Към всичко това трябва да се добавят и разходите, свързани с Брексит, а пък от друга страна ще трябва да се предостави повече средства за държавите членки. Благодаря ви, госпожа Томашич има думата. Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за доклада и. Съгласна съм с нея, че е крайно време да се подготвим за политиката на сближаване на Европейския съюз след 2020 година. Само по този начин ще можем да започнем ефективно да задействаме политиката от самото начало на нови програмен период. Също така съм съгласна, че трябва политиката на сближаване да преодолява териториалните разлики и да насърчава социалното економическо сближаване във всички региони на Европейския съюз. Не съм съгласна обаче с предложението на докладчика да се противопостави на макроекономическите условия. Връзката между политиката на сближаване и макроекономическите критерии е една от основните добавени стойности на политиката на сближаване. Освен това, в ключовите области, в които трябва да бъде съвременена политиката на сближаване след 2020 година, се отбелязват иновациите и отличните постижения с цел увеличаване на конкретно способността на Европейския съюз. Обедена съм също така, че трябва да се обърне особено внимание на стратегиите за интелигентна специализация и полезните взаимодействия с дейностите по Хоризонт 2020. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Позволете ми и аз да взема участие в дискусията. Смятам, че това е една от най-важните разисквания, които водим по време на този мандат. Напълно съм съгласна, че всички разисквания в Комисията по регионално развитие ни подготвят за изкопване на единна обща позиция на Комисията по развитие за бъдещата политика за запрещаване след 2020 година. При след това бих искала да благодаря на докладчика за свършената от нея работа. Съгласна съм с основните послания, които са заложени в доклада й, но бих искала да представя моята позиция. Първо съгласна съм с колегите, които подчертаха връзката между макроекономическите условия и политиката на сближаване. Смятам, че не можем да разграничим политиката на сближаване от цялостният процес на макроекономическо развитие. политика на наближаване е от изключително голямо значение за развитието на регионите на държавите членки. И повтаряйки го непрестанно, подчертаваме, че политика на наближаване се писва в цялостния процес на макроекономическо развитие. Така че запазване на връзката между макроекономическите условия и политиката на сближаване са едни от а, вариантите, на възможностите да почетем колко е важна тази политика изобщо. На второ място подкрепям ролята, като играят финансовите инструменти с цел привличане на частни инвестиции и привличане на други средства, източници на средства, различни от обществената помощ в Европейския съюз. Като се добави и взаимната допълнимост с други инструменти. Много обсъждахме взаимодопълването с FC, но не сме обсъждали достатъчно взаимовръзката и допълването с средствата, идващи от общата селскостопанска политика. Полезното взаимодействие между тези две политики е много важно за някои от регионите. Съгласен също така и с колегите, които настояват за по-добра координация между тези две политики. Това е възможно. Възможно е в някои от разискванията да се направи избор между едната от двете политики, но това не бива да се случва в по-общ план. Според мен е важно да има взаимно допълване и координация между двете политики. Бих искал също така да подчертая и териториалното сътрудничество. Нищо не видях да се споменава по темата в доклада, но знаете, че излязохме със специален доклад по темата. Аз бях докладчик по него и подчертахме колко важно е териториалното сътрудничество. То е трансгранично сътрудничество, видя с което спомена и господин Ван Милтенбург. Тоест една от възможностите за развитие, за разработване на регионалната политика като политика за сътрудничество между регионите, било то гранични региони или региони имаш от различни държави членки, които дори не споделят обща граница. Също така подкрепим идеята в доклада да се спомене интелигентната специализация и иновациите като инструменти, които вече са доказали своята добавена стойност при изпълнението на политиката на сближаване и възможностите за бъдещо развитие. И в заключение, разбира се, нещо, което вие споменахте, госпожо Вестфал, а именно видимостта на политиката. Не само, че трябва да защитаваме политиката на сближаване, но трябва и да работим за подобряване на нейната видимост, за да стане тя по-лесно разбираема и да я доближим до европейските граждани. Много ви благодаря. Мисля, че дискусията беше много важна. А сега ще дам думата на представителята на Европейската комисия. Имате думата за коментари. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да, да отговоря на този толкова полезен и всеобхватен дебат. Не мисля, че мога да отговоря на всички направени коментари, но най-напред бих искал да приветствам проекто доклада като много полезен принос към общият дебат за политиката на сближаване след 2020 година. Това са първоначалните етапи на този дебат. За това приветствам подхода, основаващ се на градивните елементи, който е избрала госпожа Вестфал. Това наистина е много конструктивен начин за подхождане към въпроса. А сега бих искал да, бих искал да реагирам на някои от елементите, споменати от членовете на вашата комисия. Започвам с една от любимите теми на всички ни, а именно упростяването. Първо, сигурно няма да се изненадате, че съм напълно съгласен с а, господин Нилсен. Т.е. трябва да бъдем внимание на държавите членки на а, властите, носещи отговорност за изпълнението на програмите, когато говорим за опростяване. Когато слушаме истории за малки предприятия, които са успели да кандидатстват за европейски средства по повече документ от 5 страници, а в друга държава членка за същата участие трябва да се попълня 50 страници формуляри. Очевидно е, че има какво да се направи по въпроса за изпълнението на място може би няма да е зле, държавите членки и програмиращите органи да обменят информация да уменят най-добър опит за възможно най-ефикасното прилагане на политиката на сближаване. Имаме нужда от откровен диалог, истински разговор с това какво разбираме под опростяване. Някои разбират опростяване за самите тях. Да, само че мога да ви уверя, че когато Европейската комисия говори за опростяване, не се опитваме ние да си улесним живота. Не бива и програм, програмиращите органи да си улеснява живота на себе си. Въпросът е как можем да подобрим, да направим по-ефикасна самата политика и да улесним живота на бенефициентите. И ще дам пример с казаното с Иван Милтенбург относно програмирането. Съгласен съм и не съм съгласен едновременно с това за Иван Миртенбург. Първо, при програмирането трябва да може да се извършва много лесно от процедурна гледна точка. Тоест, след като се вземе решението за препрограмиране на средствата трябва да може да бъде извършено възможно най-бързо и ефикасно. Съгласен съм обаче с господин Ван Милтебол, че не бива да е лесно да се вземе решението за препрограмиране на средства. За да се вземе това решение трябва да има много ясен и общодостъпен дебат между заинтересованите страни и Европейската комисия, дали е подходящият момент да се пристъпи към препрограмиране и както трябва да се осъществи. Тоест да се опитаме да разграничим политическото измерение от процедурното измерение на въпроса. А в политиката на сближаване като цяло имаме един свръхосложнен процес. До такава степен, че в някакви, някои моменти дори губим напълно от а, полезрението си политическото измерение. Друг въпрос, свързан с, с, с споменатите току-що, на който бих искал да реагирам, е свързан с насърчаването на междурегионалното сътрудничество. Беше спомената една инициатива в тази насока, като пример. Ясно е, че в момента нямаме нужните възможности за да отговорим на всички искания. Струва ми се, че в един момент имаше равнище от 90% неприемане на партиите поради поколено големия брой на кандидатите. И в този момент явно имахме проблем, защото насъщаваме хората да не кандидатстват и да не участват в сътрудничеството между регионите. Едновременно с това има възможности за сътрудничество между регионите в рамките на регионалните програми. В самият регламент има много ясна разпоредба, в която се показва, че може да се използват а, средства от а, Фонда за регионално развитие за насърчаване на междурегионалното сътрудничество. Имаше много известен а, проект, са жители е, региона, които много ощяваха за междуобинално сътрудничество, когато се стигна до закупване на самите програми. Два от регионите споменаха тази възможност, другите това изобщо не го споменаха. Така че има възможност, има всъщност е, е, данни, че някои от регионите не използват всички възможности за междурегионално сътрудничество. Някои от тях твърдят, че това отново ще бъде много сложно и тук пак се стига до процесуалните аспекти, до процедурните аспекти и отново трябва да видим дали не може да се улесни използването на тези възможности за самите региони. И така стигам до конкретния въпрос, а именно до къде сме стигнали в момента с, цялостното равнище на освояване на средствата. И тук бих искал да подчертая нещо, което казаха и някои от членовете на вашата комисия. А именно, имаме разминаващи в отделните държави членки подход. Ако видите какво се случва на равнище на програмирането, става, на програмирането става ясно, че има голям брой програми в някои държави членки, които най-вероятно ще бъдат успешно изпълнени в рамките на политика на наближаване за периода 2014-2020 година. Ще ви дам два примера. В Ирландия бяха е, заделени близо 80% от средствата за конкретни проекти и доколкото чух по последни данни, Унгария е заявила, че е, е разпределила 100% от е, пакета си по на сближаване за периода до 2020 година. Така че има добри новини в са държави членки за разпределение средствата по проектите. А сега вече на равнищо на освояване на, на равнищо на бюджета на Европейския съюз има не толкова добри новини от голям брой държави членки и именно това е основният проблем, на който ние обръщаме внимание при наблюдаване на програмите на държавите членки. Не може да се разглежда изолиран само напредък, който се постига по дадена програма с бенефициентите на място. Трябва да признаем, че има много сериозни притеснения в Брюксел, че политиката на сближаване не напредва, защото бюджета на Европейския съюз не се освоява. Това всъщност е дебата, който водим наистина. И има програми, и има държави, членки, е, които разходват на място и които не искат възстановяване на разходи по различни причини. И ние настояваме че трябва да се е, съобщава и за тези разходи и се надяваме на подкрепата на Европейски парламент в това отношение. Сега ще ми позволите ми няколко думи по съдържанието на самия доклад. И по а, е, градивните елементи, които отбел... отбеляза госпожа докладчика. Като цяло Европейската комисия е съгласна с голяма част от проблемите, установени по отношение на добавената стоеност на политиката. Особено се радваме на, обръщане, на вниманието, което се обръща на партньорското измерение, на различните равнища, на които могат да вземат участие партньорите. Госпожа Малети ще спомена този въпрос, ако не се лъжа. Това наистина е прекрасен пример за добавената стойност на тази политика. Това не значи, че, че се упростява изпълнението на политиката на свършаване. Сигурно би било много по-лесно, ако една организация можеше да разпределя всичките средства. Но това нямаше това не би било ефикасен начин на управление на политиката на сближаване. И на тази гледна точка високо ценим коментарите на госпожа Вества относно добавената стойност. По въпроса на структурата, отново има редица елементи, с които можем да се съгласим, като например акцент, който се постави върху гъвкавостта, подхода, за предварително, предварително одобряване и економически, макроекономическите критерии. Ще взема предишните коментари относно връзката на политика сближаване и макроекономическите условия. Няма да влизам в подробности, но ще се опитам да подчертая, че според нас Политиката на сближаване може да стане още по-ефикасна чрез насърчаване на извършването на структурните, нужните структурни реформи в държавите членки. Дали това ще се случи чрез ефекта на стимулирането или чрез насърчаване на регионите и държавите членки да постигнат ключов напредък в ключовите области, където може да се подобри разходването на средства в дългосрочен план, това са въпроси, на които можем да търсим отговор за бъдеще. По ключовите политически области отново в голяма степен сме съгласни с казаното от госпожа Вества, включително и ключовата роля, която играят иновациите и стратегиите за интелигентна специализация. Очевидно е, че тук трябва да намерим добро равнище, най-напред на политическо равнище, но на второ място на равнището на регионите и конкретните програми. Въпросът всъщност е как може да се постигне нужното равнище на концентрация, като едновременно с това се обхваща всички нужни политически области. Не може реално да се очаква всяка програма да обхване всички е, политически области. Ще остана толкова малко средства, че няма да се постигнат желаните резултати. Но е, е уместно да се настоява за възможно най-голяма изборно политическо равнище, пък вече за прилагането се стига до добро договаряне на конкретните области, в които трябва да се съсредоточи съответната програма в съответния регион, в съответната държава членка. От една точка на политиката е важно да подчертаем и как можем да постигнем по-добри резултати с политиката на сближаване в областта на възпоспяването към глобализацията и технологическият напредък. Всички сме съгласни, че политиката на сближаване вече допринася за това, но ритъма на промяна в някои отношения, ритъма на а, последици на идващи от глобализацията е толкова бърз, че от нас се налага да проявим повече приспособимост и по-бързо да реагираме на тези промени. И накрая мога отново да подчертая колко, важна са, колко важна са комуникацията и видимостта. Господин Ван Нистерой подчертава тези нужди вече много отдавна. Европейската комисия е напълно наясно с този проблем. Работим по план за действие за комуникацията и се надявам, че ще можем да работим заедно за да гарантираме, че има по-добра комуникация за политиката на сближаване на всички равнища. Още веднъж много ви благодаря. Мисля, че вашия доклад ще бъде много ценен принос за цялостният дебат, в частност важен принос за дебата в форума по на сближаването в края на месец юни. Благодаря ви. it is your turn. Председателката, благодаря госпожо Вествал. Има ваш ред. Благодаря госпожо. Ще се опитам да не говоря много дълго. Дискусията доказа колко е труден този въпрос. Доказа също и че може за бъдеще да имаме една политика на сближаване, е, която да не желаем. Искам да припомня някои въпроси, някои точки. Става дума за един инициативен доклад. Някои неща не могат да бъдат записани в този доклад, защото той се ограничава ограничен като брой страници, думи, е, така както определено за инициативните доклади. Но той може да бъде подобрен и допълнен с различни изменения. Имаме е, различни групи от е, различните партии, но смятам, че ще постигнем компромис. Трябва да се знае, че това е само началото на един голям дебат относно бъдещата политика на сближаване. Европейската комисия и държавите членки и другите две политически инстанции трябва да бъдат е, убедени, че трябва да продължат тази политика е, на сближаване под една подобрена форма и с е, бюджетни средства, които да са достатъчни. Не се страхувам, че някой може да не е съгласен с мен и да внесе предложение за изменение, но, но знае, че може да бъдем силни, само ако успеем да се споразумеем за тази бъдеща политика на сближаване. Ако успеем да посочим пътя, който трябва да се следва. Разбира се, ще има и други доклади, които ще бъдат посветени на този въпрос, но тук става дума да се посочи какви са основните е, линии на Европейския парламент за бъдещата политика на сближаване, за която ние ще се борим срещу всички, които са против. докладчиците в сянка и аз сигурна съм, ще бъдем в състояние да ви представим един добър доклад. Благодаря. Напомням ви крайния срок за представяне на изменения по доклада 12 часа 30 март. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред за тази сутрин. Това е доклада, е, проекто доклад, е, доклад, че госпожа Ружа Томашич, бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване. Е, вече проведохме първи обмен на мнения по този доклад. Миналата година, през ноември, и така, е, днес е, ще чуем мнения по проекто доклада. Ще гласуваме по доклада през април. Аз предлагам да е, посочим като крайен срок за измененията 12 часа петък 24 март. Давам думата на докладчицата. Мога ли да помоля колегите да запазят тишина в залата, ако обичате? Госпожо Томашич, имате думата. Техническата помощ, която се изисква от Европейската комисия или от държавите членки, играе важна роля на всички етапи на прилагане на политиката по сближаване. Ето защо за мен е удоволствие е, да видя, че комисията Реги признава значението на тази тема. Трябва да се има предвид подобряване на мониторинга и оценката на техническата помощ, независимо от това, че програмният период 2014-2020 беше съсредоточен върху постигането на резултати. Аз искам по-цялостна стратегия по техническата помощ. Тя да включи е, всички генерални дирекции, които работят с структурни инвестиционни фондове на Европейския съюз, трябва да се упростят процедурите, да няма дублиране е, и да се увеличи ефективността. Напоследък Европейската комисия разработи различни инструменти е, във връзка е, с е, рамката за правомощията, самооценката, свързана с тези правомощия, а също така и механизъм за контрол за използването на европейските фондове. Трябва да има гъвкави структури съобразно условията в държавите членки. Целта е институциите, които които управляват фондовете, да разработват капацитет, човешки ресурси, да подобрят прозрачността и отчетността пред обществените органи. Е, трябва да има доверие е, в е, органите, които работят по тръжни процедури, за да могат да се постигнат економии и да се подобри конкурентоспособността, за да се подобрят държавните поръчки като цяло. Техническата помощ на страна държава членка е 13,7 7 милиарда от е, европейските структурни фондове. Това може да доведе до някаква разлика, но е, е, в бъдеще ще преценим доколко са постигнати резултати, когато бъдат приключени дейностите. Ето защо е ключово значение да има планиране и прозрачност на всички етапи на прилагането от по-широка перспектива трябва внимателно да и изследваме резултата на техническата помощ върху институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки, за да се запази прозрачността и легитимността. В много държави членки значителна част от средствата за техническите помощи отива за прилагането на определени средства, но те не бива да заменят националното финансиране в тези области. Трябва да има постоянно изместване към дейности, които водят до по-голяма добавена стойност за политиката по сближаване. Привличането на вниманието е много важно. Трябва да се има предвид, че е, трябва потенциалните кандидати да получават е, надлежна информация по евентуално използване на техническата помощ. За периода след 2020 година в е, доклада аз прикамвам държавите членки да се отчитат по-добре по финансирането е, от фондовете за техническа помощ и по резултатите. Трябва да има по-голяма прозрачност за видимост на техническата помощ. Трябва да има по-лесен мониторинг в тази област и евентуално да се има предвид усъвременяване на публичния достъп до данните е, за е, дейностите, които вече са предприяти или ще бъдат предприяти през държавите членки, през до 2019 година е, резултатите е, до 2020 година ще бъдат ясни, но ще бъде твърде лесно за заключения и за решения за периода след 2020 година. Аз искам да се засили техническия капацитет на местни и регионални партньори. За съжаление, в много държави членки средства се използват на национално ниво за е, обучение е, на регионално и местно ниво. Но е, обикновено обикновено не се отчитат местните потребности или особености на участниците. Ще работя с докладчиците в сянка и се надявам да се постигне качествен доклад по използването на техническата помощ. Докладчицата благодаря. Давам думата сега на докладчиците в Сянка. Господин Ван Нестелрой, благодаря много. Накратко, ние подкрепяме подхода на докладчика Важно е да се постигне максимален резултат е, от възможностите, които съществуват в политиката по сближаване, но все пак може да се постигне подобряване. Е, е, госпожа Томошич подчертава това, по-голяма прозрачност, по-голяма отчетност по за това как се използва техническата помощ. Тя е много важна. Важно е, защото сме толкова очудени, когато ние като Комитет по регионално развитие при преговори искаме Европейската комисия да работи и след две години Европейската комисия отне 42 милиона за такава техническа помощ. Защо? Мога ли да попитам комисията като как? Така. Няма ли потребности? Ние предвиждаме средства и се оказва, че те не са необходими на никой. И има не, нещо, нещо, нещо странно става. Има много пари и те се разходват до половина. Искам да разбера Искам да разбера. И това е и смисъла на подобни доклади, поне според мен. И госпожа Томашич подчертава, че трябва да работим по-задълбочено, да видим какви са точните нужди. Примерно, е, говорихме за Task Force за Гърция. Той се подчертава в доклада. Е, имаше положителни резултати, но има неща, по които трябва по-активно да се работи трябва да се постигнат устойчиви реформи. Е, е, при подобен подход във всяка страна. Да няма припокриване, като например с е, European Investment Advisory Help. Това е нов инструмент, който който ще създадем е, при гласуването в пленарна зала през април. Е, там е, ще се говори за проблемите с структурните реформи. Искаме да кажем, че при нашите усилия за инвестиции трябва да не настояваме за подход насочен към резултати, да се уверим, че той се прилага, да има показатели, да има показатели, за да се оцени въздействието на такава политика и е, да се е, допринесе до ефективното разходване на средствата. Е, напомням работата на госпожа Спираки. Благодаря. Председателката господин Госолини. Е много кондивизибилна релация relazione. Подкрепям напълно този доклад, но искам да, произнес, да кажа няколко общи неща. Три въпроса, по които може би ще си струва да се поработи повече. Първото е темата за местните власти като техническа помощ и опита, който се обменя, особено в тези региони. Имаме опит на национално равнище, на регионално равнище, има една програма за техническа помощ към градските зони. Второто е, че като техническа помощ, преди всичко това, което ние изпробвахме в някои държави членки, променя дейността на административните власти и това въвежда една нова култура в управлението на обществените дела, особено в регионите, които трудно управляват общностните фондове. Тоест, техническата помощ е предварителна интелектуална работа, която се извършва в е, рамките на тази система и може да се да промени качеството на административната структура при управлението на процесите и на обществените инвестиции. И третото, искам да го кажа, защото според мен това е нещо ново, което трябва да работим повече. 16-та точка, когато поставим ударението върху темата за техническата помощ, все по-ориентирана към бенефициатите и качеството на проектите. Но това е нещо, по което трябва да работим повече, защото много често техническата помощ е за институциите, а по-малко за тези, които използват конкретно ресурсите, които ние предоставяме. Става дума за предприятия, за университети, за отделни потребители на структурните фондове. Там трябва да работим повече и да запишем нещо повече. Малко, но благодаря за свършената работа. Thank you. Thank you very much. The next other... Много ви благодаря. Съм следващия докладчик в Сянка. Я ще дам накратко приноса си. За дискусията на напред бих искал да благодаря на госпожа Томашич за изготвянето на този доклад. Е първият доклад посветен на техническата помощ в контекста на политиката на сближаване. Съгласна съм с основната част от становището на докладчика, а именно, че техническата помощ е от хоризонтално естество. Трудно е да се направи много подробна оценка на добавената стойност на техническата помощ в това отношение. В допълнение бих искала да подчертая следното. Европейската комисия би трябвало да предвиди последваща оценка на централно управляваната техническа помощ, както и на техническата помощ, която попада в режима на съвместно управление. В момента се съсредоточаваме върху, техничес... върху последващата оценка на техническата помощ, осъществявана от държавите членки. Но не е предвидена такава оценка за техническата помощ, която се предоставя на централно равнище от Европейската комисия. Би следвало също така да се вземе прави техническата помощ в наскоро представените инструменти на Европейската комисия, като например механизмът за граждански контрол за разходването на европейските средства. Техническата помощ трябва да бъде по целенасочена, трябва да се насочи към области, в които местните власти имат нужда от подкрепа, като например комбинирането на европейски структурни фондове с ЕФСИ и други финансови инструменти с друг програми, но също така от засилване на платформата за техническа помощ и портала паралелно с традиционната техническа помощ. Техническата помощ би следвало да се разгледа и на равнището на бенефициентите, като се вземат предвид ролята, която играят градските власти, като се вземе предвид и начинът по който се управляват инвестициите за териториално сътрудничество в контекста на програмата за развитие на градовете е много важно да гарантираме, че техническата помощ ще под, подкрепи изграждането на капацитет на равнището на градовете. Смятам, че засилването на програмата след 2020 година трябва да бъде подкрепено, защото последователността с европейския семестър може да бъде засилена чрез подобряване на връзката между политиката на сближаване и специфично за всяка държава членки поръки. Една от основните е, области, в които може да се подобри техническата помощ е чрез е, усилия за подобряване на видимостта на политиката на сближаване и кампании за осведомяване на гражданите за ползите на политиката. Това е много важно в контекста на политиката на сближаване и се надявам да бъде отразено в нашия доклад. Още веднъж благодаря на госпожа Томашич. С радост ще внеса някои проекто изменения. Следващия е в сянка. Всъщност не ги виждам, освен госпожа Дамато. Имате думата. Благодаря на на колегата Томасич. Това е една тема за техническата помощ и административния капацитет, която е много важна. И много често ние говорим по този въпрос. целта е да се помогне на заинтересованите страни в програмите от проектите, които се финансират от комисията. Тази финансова помощ може да се бъде за подготовка, за управление, за оценка, проследяване, аудит и контрол. Колегата Томасич подчертава колко са важни, някои много важни неща, като например трудността за местните власти да задържат квалифициран персонал, които могат да предпочитат по-добре платена работа в частната сфера. Това е едно сериозно възпрепятстване на капацитета на публичните власти да се справят добре с инвестиционните фондове. Но и парадокс, парадоксално е, че често е, частни предприятия помагат администрациите, като което е разхищаване на публични средства. През 2015 година, само като пример, имаше едно проучване, което показва, че две големи консултантски фирми, PricewaterhouseHouse и Купърс и Darnes Young, са прибрали през 2007 година, 2013 година около 42-44 милиона евро от техническа консултация по структурните фондове в Южна Италия. Тази, това е помощ към, за администрациите. Мисля, че се отива твърде далече, защото тези пари могат да бъдат използвани а, по по-полезен начин, но това касае, става дума вече за региони, държави членки, могат да бъдат използвани за много наемане на квалифициран персонал в обще, обществените служби. Що се отнася до тази програма за подкрепа на структурните реформи, според нас са необходими сериозни фондове от, е, от, е, от, от е, също така искам да привлека вниманието върху Европейския кодекс на поведение в рамки, рамките на които необходимостта да се помага на заинтересованите страни да се засили техната институционна сила и е, да се довършат е, програмите. Необходимо е следователно е един подробен анализ – за да се види как да се разглежда от техническата помощ и как се включи в специфична оперативна програма. Оценка на опциите, които бяха представени, трябва да ни, е, да ни ориентира в изготвянето на следващите документи е, по този въпрос. Благодаря. Много ви благодаря, господин Нилсен има думата. Благодаря ви. Ще бъда съвсем лаконичен. Това становище определено е в правилната насока от години насам. Се ядосвам за това колко лошо се управлява техническата помощ. В много голяма степен тя се използва в подкрепа на окрите на държавите членки, които не разполагат с нужните средства, но в параграф 16 се казва, че техническата помощ трябва да се предоставя на равнището на проектите и това е много важно. Ще ви дам пример. Ако искате, например, да изградите регионална платформа от малки и средни предприятия или малки и средни предприемачи, за да могат по-добре да се справят с кандидатстването за проекти. За тях не, няма а, възм... достъп до техническа помощ, защото от техническа помощ е насочена за държавите членки. А техническа помощ трябва да подпомага бенефициентите, кандидатите за проектите, а не не би трябвало да е насочена към властите на държавите членки. Добра е общата насока на доклада. Мисля, че дори можем да засилим редакцията. Благодаря ви. Има ли други коментари ще на комисията по регионално развитие? Не, благодаря ви. В такъв случай ще дам думата на представителят на Европейската комисия, ако ще вземе. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм ръководител на отдела, отговарящ за капацитета за техническа помощ в Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря ви за този просто доклад. Той е действително много значително подобрява идеята ни как можем по-добре да предоставим техническата помощ за бъдеще. Ще ви припомня, че по време на преговорите за текущия програмен период 2014-2020 година вече се опитахме да насърчим държавите членки да използват техническата помощ да по по-целенасочен и ефикасен начин в сравнение с предишните програмни периоди. Тогава техническата помощ често се гледаше като на фиксирана сума, която се отпуска за всеки проект и Европейската комисия не се вълнуваше много как точно ще се използват тези средства. Така че поменихме подхода си и сега насърчаваме държавите членки да използват техническата помощ по много по-целенасочен начин и възоснова на пречките и елементите на забавяне, които установихме в предишните програмни периоди. Голяма част от средствата за техническа помощ на различни държавите членки отива за обучаване на човешки човешките ресурси на персонала. А, също така в някои случаи да държавите членки да предоставят а, план а, за действие по отношение на персонала, за да се гарантира, че средства са хора възможно най-ефикасно и стигат не само до централното равнище, но и до важните а, посреднически а, важни последици, които взимат част от цялостния процес. Също така пускаме от държавите членки да изпълняват последващи действия за неизпълнените предварителни условия. И също така в всички оперативни програми предвиждаме заделяне на средства техническа помощ за борба с корупцията. Това е нов елемент заложен в регламента. Днес сме постигнали всичко, което искахме? Със сигурност не, и бихме искали техническата помощ наистина да се използва по възможно най-ефикасен начин. Разбира се, има какво да бъде подобрено и с нетърпение очакваме дебата за след 2020 година. Това ще бъде един друг важен документ, който ще допринесе за общия дебат. Също така смятаме, че е много важно да видим как част от техническата помощ може да се използва в най-ранният период, при началото на програмата и дори преди започването на програмата, за да може да сме сигурни, че нужният капацитет е на лице още преди съответния проект да бъде избран и да започне да се изпълнява. Важно е също така да внимаваме и по-отблизо да, да следим процеса, т.е. да има процес на последователен напредък, а нямаме нужда от кардинални промени. Техническата помощ допринася за политиката на сближаване, сега трябва само да подобрим по-ефикасното и предоставяне. Също така сме убедени, че е важен обменът на най-добър опит не само в рамките на дадена държава членка, но и между държавите членки. И затова е важно да има възможност за споделяне на най-добър добър опит и на примери от целият Европейски съюз. Също така подкрепяме идеята за по-добра интеграция и по-успешно използване на техническата помощ в различните фондове, т.е. да има цялостна стратегия за всички фондове и може би е добре да има и а, централизирана координация в рамките на програмите за интелигентна специализация и също така трябва да се подобри координацията между централното равнище и а, техническата помощ, която се предоставя в рамките на съвместното управление. Бяха направени няколко коментара с цел а, увеличаване на броята на участващите бенефициенти. Ще предприемем инициативи в а, това отношение, т.е. по подобряване на капацитета на, на бенефициентите. Техническата помощ е добър а, източник на средства за тази цел. Разбира се, при положение, че средствата са насочени целево към най-нуждащите се бенефициенти, но тук отново най-добра позиция да, ни, да набележат тези бенефициенти са програмите органи на местно оригинално равнище. Имаше също така и въпроса за непълното освояване на средства за техническа помощ на централно равнище. В Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия сме разработили стратегия за използването на техническата помощ. Набелязани са 8 или 9 приоритета, т.е. опитваме се да насочим техническата помощ на централно равнище в важни за области, като например иновациите, градските райони възможностите за увеличаване на капацитета. В тези области искаме да засилим техническата помощ и друга област, в която искаме да подобрим ефикасността на използването на техническа помощ на централно равнище чрез координирани инициативи, а не да се действа адхок, т.е. да насърчим програми като Ясперс, въвеждане на системи за партньорски проверки. Т.е. като цяло търсим систематични решения, които благодетстват всички държави членки и също така теми, които да вълнуват почет на държава членка. 140 милиона евро бяха заделени за програмата за подкрепа за териториалното сътрудничество а, но не мисля, че това са загубени средства за проекта на сближаване, тъй като всички средства, които се отделят за изпълняване на конкретните за всяка държава препоръки, е, облагодетелстват пряко или непряко по-ефикасните инвестиции и по-ефикасното разходване на структурните фондове. Ще спра до тук. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Томаш. Ще искате ли Думата за отговор. Кратко, захвалюем се свим. Благодаря, ще бъда кратка. Бих искала да благодаря на всички колеги за изказванията, за предложенията нашето бъдещо сътрудничество, ако е толкова конструктивно, колкото е, беше до сега, ще се постигне много качествен е, доклад. И така е, приключваме с удършеното си заседание. Ще продължим в 15 часа. Сега сме поканени от председателята Яни на честване на 60 годишната от подписването на Римския договор. И така, е, приключвам заседанието. Продължаваме в 15 часа.